Uh, Уважаеми колеги, дами и господа, започваме. Започваме с гласуването. Uh, uh, let me say, at the beginning... Нека направим пробно гласуване, колеги, най-напред. Моля, подгответе се за пробно гласуване. Stop discussions because we start with test Ако обичате, колеги, прекратете разговорите си. Започваме с гласуването. Какъв въпрос предлагате? Дали сте готови за вакансията? Значи, отговорете, моля, на въпроса готови ли сте за вакансията си. Моля, гласувайте сега. Dear colleagues, please stop, stop talking. I'm sorry to be unpolite. Колеги, не искам да съм неучтив, но моля, отговорете на въпроса. Vote is closed. Край на гласуването. Добре. Ние променихме реда на гласуването. Ще гласуваме най-напред доклада Ниблер, семейните бизнес предприятия в Европа. Е, колежката ме помоли да започнем с този с този доклад. Надявам се, това не е проблем за вас, така че започваме с семейния бизнес в Европа. Госпожа Ниблер има думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, искам само да използвам възможността и да благодаря на всички докладчици в Сянка. Имахме чудесно сътрудничество. Имаше много изменения, които в крайна сметка вървяха в една посока. Затова смятам, че това е добър сигнал за подкрепа на целия документ. Благодаря и на всички колеги, които се ангажираха с работата в, по компромисите. Искам да подчертая, всички колеги бяха готови на компромиси, всички получиха нещо, но и дадоха нещо. Това беше чудесно. Освен това, имам по, е, и, по изменение 89 имам едно устно допълнение. Ще помоля за думата тогава. Добре, започваме с изменение 1. За, против, въздържали се, прието. Компромис 2 за, против, въздържали се, прието е. 67 до 79 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 69 за, против, 68 пада, 69-то. Значи 69-то гласуваме, моля. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Employment 25. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Изменение Извинявайте. Изменение 72, 71, 73, 74. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Прието е. 176. За. Против. Прието е. 78. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието е. 96 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 97 за, против, въздържали се, не е ясно. Нека проверим, колеги. 97. Край на гласуването. Един колега от НП е в повече. Край на гласуването. Отхвърлено е. 98. Госпожа Ниглер има устно изменение. Благодаря. Искам следното устно изменение да предложа за 98 изменение. Цитирам, комисията иска да разшири инструментите за малките и средни предприятия и особено за предприемачите в Косме, включително и за семейния бизнес. Това е моето основно допълнение. Председателят, има ли възражения? против, този, против това допълнение. Моля, ако някой е против, да стане. Не, никой не, не е против. Добре. Гласуваме 98 с устното изменение за, против, въздържали се, прието е. 137 за, против, въздържали се, Прието е. 100 за, против. Нека проверим, моля. Проверяваме изменение 100. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. 101 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Изменение 112 и 116 за, против, въздържали се, нека проверим. Проверяваме 112 и 116. 16. The vote is closed. Край на гласуването. Прията. Е. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието е. 115 за, против, въздържали се, прието е. 110 за, против, въздържали се, отхвърлено. 117 за, против, въздържали се, прието е. 120 за, против, въздържали се, прието е. 122 за, против, въздържали се, прието е. 124 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието е. Employment 9 за, против, въздържали се, прието е. Employment 22 за, против, прието е. 134 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 135 за, против, въздържали се, прието е. 138 за, против, въздържали се, отхвърлено. 141 за, против, въздържали се, отхвърлено. 142 за, против, въздържали се, отхвърлено. 143 за, против, въздържали се, отхвърлено. 144 за, против, въздържали се, прието е. 145 за, против, въздържали се, отхвърлено. 147 за, против. Не е ясно. Проверяваме 147. The vote is closed. Край на гласуването. Прието е. Втикайте ръце ясно, моля. 149 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието е. Employment 3 за, извинявайте, първата част. Първата част на 3 за, против, въздържали се, Отхвърлено е. Втората част за, против, въздържали се, приета е. Отхвърлено е, извинявайте. Нека проверим втората част. Employment 3, втората част проверяваме. Край на гласуването. Приета е. Компромис 9 за против, въздържали се, прието е. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 183 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 189 за, против, Нека проверим, моля. Проверяваме 189. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис 12. За, против, въздържали се, прието е. Фем. Едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Фем. 11. За против, въздържали се, прието е. Фем 13 за, против. Нека проверим. Проверяваме Фем 13. Край на гласуването. Прието е. Компромис 13 за, против, въздържали се, прието е. 190 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 196 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 14 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 210 за, Против? Нека проверим, моля. Проверяваме 210-то. Край на гласуването. Отхвърлено. Компромиси 15 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 16 за, против, въздържали се, прието е. 7 за, против, въздържали се, не, неясно. Ще проверим, моля. Проверяваме седно. Край на гласуването. Прието е. Някой си промени мнението, видях. Началото беше наполовина, сега е ясен резултатът. Добре. Изменение 8. За. Против. Въздържали се. Приета. Компромис 20. 20. 20. 20. За. Против. Прието е. Компромис 17. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 15. Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 18. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 22 <clears throat> за, против, въздържали се, прието е. Изменение 21 за, против, въздържали се, прието е. 24 25 заедно за, против. Вероятно отхвърлено, но нека проверим. Проверяваме 24-25. Край на гласуването. 23 то за, против. Никой не гласува. Отново моля. 23-то за, против. Въздържали се. Прието е. 26-то за, против. Въздържали се. Отхвърлено. Нека проверим. Нека проверим 26-то. Край на гласуването. Отхвърлено. 19 за, против, въздържали се, прието е. 34 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверяваме 34-то. Край на гласуването. Прието е. 36 за, против, още веднъж. 36-то гласуваме за, против, прието. 37 за, против, въздържали се, отхвърлено. 40 за, против, въздържали се, отхвърлено. 42 против, отхвърлено. 2 за, против, въздържали се, прието. 3 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Employment G за, против, въздържали се, прието е. N за, против, въздържали се, прието е. 16 за, против, въздържали се, отхвърлено. 17 за, против, въздържали се, отхвърлено. 27 за, против, въздържали се, проверяваме. Проверяваме 27. Край на гласуването. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвалено. Нека проверим. Нека проверим 28. 28. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвалено е. МД. за, против, въздържали се. Проверяваме. Say. The vote is closed. Край на гласуването. Dejected, my goodness. Фам uh, И, e, in favor. Е, за, против, въздържали се, отхвърлено. Г, за, против, въздържали се, Проверяваме Г. 1 PP, 1 PP, too many. Okay. Okay. Един от ТНП е повече. Край на гласуването. Добре, прието. Х. За, против, въздържали се. Прието. И за, против, въздържали се. Отхвърлено. К. За, против, въздържали се, проверяваме, проверяваме К. Край на гласуване. Отхвърлено. 5 за, против, въздържали се, прието е 10 за, против, въздържали се, отхвърлено, 19 за, против, въздържали се, отхвърлено. Електруваме, гласува, електронно гласуваме целият текст. Моля, гласувайте сега. Отново един от НП колега в повече. Госпожо Ниблер. Край на гласуването. Чудесно поздравление за докладчика. Поздравление, Анджелика. Преминаваме нататък. <laughs> Okay. Uh, the next is on the on our order is uh, Следващия доклад е за синята економика. Доклада Ферейра. Нека започнем. In favor. Компромисно изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, приема се. Компромис 3. За, против, приема се 4. За, против, въздържали се, приеми се. Компромис 6. За, против, Изменение 78 за. Нека да проверим. 78. Проверка на 78. Край на гласуването. Oh Rejected. Uh, 7. Отхвърля се компромис 7. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се компромис 8. За против, въздържали се, приема се, компромис а, изменение 93. Нека да проверим. Check in 93. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 97 са. Против. Приема се Компромис 9. Кой е за? Въздържали се? Приема се. Компромис 10. За? Против? Приема се. Изменение 113. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 11. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 17. Изменение едно, две, едно. За. Против. 121. Нека да проверим 121. Край на гласуването. Отхвърля се. My goodness. Compromise 14. Компромис 14. За, против, въздържали се, приема се 131. За, въздържали се, при, отхвърля се Компромис 15 приема се 139 за, против, отхвърля се компромис 16. За, против, въздържали се, приема се 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 приема се. Изменение 100 5.2. Приемат се. Компромисно изменение 12. Докладчикът Ферейра иска да каже няколко думи. Имате думата. Обригад, президент. Devido a um mal entendido que foi, felizmente, entretanto. Благодаря, господин председател. Имаше едно недоразумение, слава Богу, то беше изчистено. И сега бих помолил устното изменение да бъде пренебрегнато, да не го взимаме предвид. Достатъчно е да се гласува по компромиса, не по устното предложение. А 154 няма да е покрито от компромисното предложение и би следвало да се гласува positive effect of compromise amendment 12. We will vote. Благодаря. Изменение 12. Ще гласуваме 154 4. Компромисното изменение 12 за, против, приема се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се, но нека да проверим. 154 гласуване ме. Край на гласуването. Rejected. Clear. Отхвърля се. Добре, че проверихме. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се 157 за, против, Нека да проверим, колеги. 157. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се 157, сега 158 за, против, въздържали се, отхвърля се 159 за, против, въздържали се, приема се 162 за, против, въздържали се, приема се. 166 за, против, въздържали се, отхвърля се 167 за, против, въздържали се, отхвърля се компромис 19 за, против, въздържали се, приема 169 за, против, въздържали се. 169, моля ви, електронна проверка. Not quite clear. You don't... 169. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 179. Кой е за? против, въздържали се първа част, кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. Втора част, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 180. За, против, въздържали се, приема се. 181. Против, въздържали се, Нека да проверим. 181. Default is Край на гласуването. Отхвърля се. 182. За, против, въздържали се, отхвърля се 183. Първата част, първо. 183. Първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втората част сега, за, против, въздържали се, приема се. 184 за, въздържали се, отхвърля се 187 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 187. Check is closed. Край на гласуването. 185. Извинявайте, 187. Приема се с 188. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се 189. За? Против? Въздържали се? Нека да проверим. 189. Проверка на 189. Край на гласуването. Приема се компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22, кой е за, против, въздържали се, приема се. 120, компромис 23, приема се. 195. Втора част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 203. За. Против. Въздържали се? Приема се. 206. За. Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 24 против, въздържали се, приема се 200 едно, две. Нека да проверим. 212. Край на проверката. Приема се. 213. За. Против. Възражали се отхвърляше 120. 214. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. 213. 214 колеги. Край на гласуването. Един депутат от НП е в повече. Сега вече броят е наред. Край на гласуването. Отхвърлят се. 215 е, in favor. 215 Отхвърлят се 216 за, против, въздържали се. Отхвърлят 217 за, против, въздържали се. Приема се 218 за, против, въздържали се. Приема се 222 за, против. Нека да проверим. 222. The vote is closed. Край на гласуването. Един депутат от НП е повече. Край на гласуването. Приема се. 223. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да проверим 223.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 против, въздържали се, отхвърля се. Втората част Изменение 14. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 15. Против, въздържали се, приема се. Изменение 16. Компромисно 25 е, против, е, за. Приема се изменение 26 за. Против, е, въздържали се, приема се изменение 26 за, против, приема се изменение 27, за, против, приема се, въздържали се, приема се, компромис 27, за, против, въздържали се, приема се, изменение 37. За, против, нека да проверим 37. Край гласуване. Uh, rejected. Отхвърля се компромис 28. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 41. Кой е за, против, въздържали се, отхвърляше се. 42. За, против, въздържали се. 42. За, против, въздържали се. 42 се приема. Проверка на 42. Forty-three. 42. Край на гласуването. Приема се 44 за, против, въздържали се, приема се, отхвърлят се 45 за, против, въздържали се, приема се 46 за, против, въздържали се. Нека да проверим гласуването 46. 46. Край на гласуването. Rejected. Се отхвърлят 47 за, против, въздържали се, отхвърля се 48 за, против, въздържали се, нека да проверим. 48. Край на гласуването. Приема се 49 за, против, въздържали се, отхвърляше изменение, компромис 29. Кой е за? Против, въздържали 52, приема се 53. Кой е за? Против, изменение 1. За, против, въздържали се, нека да проверим. One. Изменение едно. Гласуваме изменение първо. Край на гласуването. Приема се изменение второ. Кой е за? Против, въздържали се, приема се изменение трето. За, против, въздържали се, приема се четири. За, въздържали се, приема се пет Приема се на изменение 6, 7, против, за, приема се 9, за, против, въздържали се, приема се. Employment 2, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4, след това изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 11. Нека да проверим. Let us check it. It's employment, employment 11. Става дума за Employment 11, край на гласуването. Отхвърлят се. Employment 18. За, против, въздържали се. Нека да проверим отново. Дивите ръка малко по-ясно, моля ви. Електронно гласуване за Employment 18. Край на гласуването. Accepted. Приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се 23 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 23. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Две изменения 26 е и 27. За, против, въздържали се, приема се. 9. Пеше да, кой е за? Нека да проверим 9. Край на гласуването. Приема се. Пеш 10. За, против, въздържали се. Приема се. Пеш 17. Се приема. 29. За, против, приема се 30 за, против, приема се 31. 33 приема се 39 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 43, пеш 43. The vote is Край на гласуването. Отхвърлят се. Нека да гласуваме електронно, окончателно, начало на гласуването. Vote is... Край на гласуването. Поздрави на колегата Ферейро, 49 за, 8 против. Now we go to the interoperability solution. Нека да погледнем решенията за оперативна съвместимост държавна администрация, гражданите, модернизация на държавния сектор. Колегата Зориньо, докладчик, компромисно изменение на 13, изменение 30 за, против, приема се. Компромис 11 против, приема се. 68 е, 68 е, за, против, прието е. Имко 25 за, против, въздържали се, прието е. 26 за, против, въздържали се, прието е. 71 за, против, въздържали се, нека проверим, моля. 71. The бъде is closed. Край на гласуването. Прието е. 72 за, против, въздържали се, прието е. 27. Имко, за, против, прието. 28 за, против, въздържали се, прието. 29 за, против, въздържали се, прието е. 30 за, против, въздържали се, прието е. 31 за, против, въздържали се, прието е. 32 за, против, въздържали се, прието е. 16 за, против, въздържали се, прието е. 73 за, против, въздържали се, прието е. 74 за, против, въздържали се, прието е. 75 за, против, против, прието, е. въздържали се. Проверка, моля. Проверка на 75. Един колега от НП е повече. Край на гласуването. Прието. Компромис 12 за, против, въздържали се, прието е. 77 за, против, въздържали се, прието е. 78 за, против, въздържали се, прието е. Имко 35 за, против, въздържали се, прието е. 79 за, против, Прието е. Имко 36 за, против, за, против, въздържали се. Проверка. Проверка на Имко 36. The vote is closed. Край на гласуването. Rejected, yeah. Компромис uh, 13. Отхвърлено 13. За. Против. Въздържали се. Прието е компромис 14. За. Против. Въздържали се. Прието е. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. Прието е. Имко 37. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис 15. За. Против. Въздържали се. Прието е. Имко 39. За против, въздържали се, прието е. Компромис 16 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 17 за, против, въздържали се, прието е. Имко 40 за, против, въздържали се, прието е. 88 за, против, въздържали се, прието е. 89 за, против, въздържали се, прието е. 90 за, против, въздържали се, отхвърлено 91 за, против, въздържали се, отхвърлено 92 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на 92. The check is closed. Rejected. Rejected. Yeah. Отхвърлено. 93 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 18 за, против, въздържали се, прието. 40 от Тимко за, против, въздържали се, прието е. Компромис 19 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 20 за, против, въздържали се, прието. 21 за, против, въздържали се, прието е. 125 за, против, въздържали се, прието е. 126 за, против, въздържали се. Нека проверим. Проверка на 126. Край на гласуването. Отхвърлено е. Компромис 22 е, е за, против, въздържали се, прието е. 133 за, против, въздържали се, проверка на 133. Край на гласуването. Отхвърляме. Имко 50 за, против, въздържали се, прието. Е. 51 от Имков за, против, въздържали се, прието е. 52 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 134 за, против, въздържали се, прието е. 135 за, против, въздържали се, прието е. 136 за, против, въздържали се, прието е. 53 от Имков за, против, въздържали се, прието е. 54 за, против, въздържали се, прието 137 е. за, против. Нека проверим проверка на 137. Край на гласуването. Отхвърляме. 138 за, против. Нека проверим. 238. Край на гласуването. Отхвърлено. Инко 55 за. Против. Въздържали се. Прието. 31 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 1 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Прието. 3 за, против, въздържали се, прието е. 33 за, против, въздържали се, прието е. Имко 3 за, против. Нека проверим Имко 3. Край на гласуването. Прието е. Имко 4 за, против, прието е. Имко 5 за, против, въздържали се, прието е. 34 за, против, въздържали се, прието е. Имко 6 за, против, въздържали се, прието е. 3 компромис, 3 за, против, прието. Изменени 38 за, против, въздържали се, прието. 39 за, против, въздържали се, прието. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието. Имко 8 за, против, въздържали се, прието е. Имко 9 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието е. 44 за, против, въздържали се, прието е. 45 за, против, въздържали се, нека проверим. Проверка на 45. Край на гласуването. Прието. 46 за, против, въздържали се, прието е. 7 за, против, въздържали се, прието е. 47 за, против, ли се? Нека проверим. Проверка на 47. Край на гласуването. Прието. Имко 13 за. Против. Въздържали се. Прието. 8 за. Против. Прието. 9 за. Против. Въздържали се. Прието. Нека проверим девето. The vote is closed. Край на гласуването. Прието. Имко 14 за. Против. Въздържали се. Прието е. 10 за. Против. Въздържали се. Прието е. 49 за. Против. Въздържали се. Прието е. 15 за. Против. Прието е. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието е. Имко 16 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието е. 57 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието е. 62 за, против, въздържали се, прието е. Имко 20 за, против, въздържали се, прието е. 63 за, против, въздържали се, прието е. 21 за, против, въздържали се, прието е. 22 за, против, въздържали се, прието е. 14 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието е. И така крайното гласуване. за целия текст. Гласуваме целият доклад. Край на гласуването. 55 за, 2 против. Поздравление за колегата Сориньо. И сега преминаваме към последния доклад. Бюджет 2016, мандат за трилог доклад е, докладчик е господин Посит. Извинявайте, ако не произнасям името ви правилно. Продължаваме с гласуването. Компромис едно за, против, въздържали се, прието. Компромис 2 за, против, въздържали се, прието. Девето за, против, въздържали се, прието Нека проверим девето. Край на гласуването. Прието. Компромис 4 за, против, въздържали се, прието. Компромис 5 за, против, въздържали се, прието е. 15 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърлено. 21 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието е. 23 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 7 за, против, въздържали се, прието е. Изменение 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 36 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Прието е. 38 за против, въздържали се, отхвърлено. 41 за, против, въздържали се, прието е. 42 за, против, въздържали се, прието. Компромис 9 за, против, прието е. Да проверим ли? Добре, нека проверим. проверка. Компромис 9. Well, your advice. Good. Compromise 9. The, the vote is closed. Край на гласуването. Прието. 46. За. Против. Отхвърлено. 47 за. Против. Въздържали се. Прието. 48 за. Против Нека проверим проверка на 48. Well, Christian, we, we, we should be sure about your amendment. That's all. Uh, the, the vote is closed. Край на гласуването. Компромис 10 за против, въздържали се, прията. 52 за, против, въздържали се, прието. 54 е. за, против, въздържали се, отхвърлено 55 за, против, прието е. И сега гласуваме електронно целият текст моля, гласувайте, колеги. Край на гласуването. 48 на 26, 6 има въздържали се. Поздравления за госпожа Анилин Ван Босет. Благодаря ви, колеги. Съжалявам за това дълго гласуване, но приключихме. Excellent news. <laughs> okay. Excellent news. Yeah. We would like to continue with the next point in our agenda. Нека да продължим с следващата точка в дневния ред. Приоритети за бюджета 2016 година. Размяна на мнения с господин Фернандес, общия доклад Чик, колегата от бюджетната комисия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 Много съжалявам, колеги, че си тръгвате, но, както виждам, нищо не мога да направя. and we are also very lucky that colleague, colleague rapporteur is not with us. И още нещо. Докладчикът не, не присъства. Не, казах, че е тук и изчаква.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 Colleague. Dear friend Miriam, Miriam, if I may. Уважаеми колеги, Мириам, моля ви, седнете, а също така и някои от останалите колеги, за да започнем работа. Искам отново да припомня темата, точка 8 в дневния ред, приоритети на комисията ИТРЕ за бюджета 2016 година. Размяна на мнение с господин Фернандес, общ докладчик. Добре дошъл, колега. Искам да припомня, че гласуването на за мандата се проведе сутринта. Отново ще припомня значението на годишния бюджет и нашите приоритети по него. Става дума за конкурентността на нашата економика, иновациите, МСП, е пакета телекомуникации и пакета енергия. Много е важно да се потърси стратегия за излизане от кризата, като подобрим конкурентността на нашата економика. Разполагаме с около 30-40 минути за тази точка – сега ще помоля господин Фернандес да представи нашите приоритети за бюджета 2016 година. Имате думата. Е, Благодаря. Ще говоря на френски. Линия директрис е, основните насоки е, бяха приети е, в пленарна зала през март месец за бюджета 2016 година, заетост, предприемачество и средни и малки предприятия. И всичко това, тези приоритети ще окажат влияние, разбира се, върху програмите, не пропускаме и политиката на сближаване и вътрешната солидарност. Не трябва да забравяме също така, че политиката на сближаване играе огромна роля и за изследователската и развойна дейност, за заетостта. Също така не трябва да пренебрегваме и външната политика, сигурността и миграцията. Тръгваме от основни принципи. Комисията и съвета ще спазват своите ангажименти, ще спазват многогодишната финансова рамка. Съвета доста често забравя, че имаме нови финансови рамки където е включена гъвкавостта и е, за е, неизползваните средства от е, предишни години съветът не искаше да се използват тези неосвоени средства от минали години за фонда за стратегически инвестиции но все пак успяхме да а, използваме тези средства. И това е а, нов елемент, член 14 в многогодишната финансова рамка. Приема се един такъв глобален марш за растеж и заетост. Тази гъвкавост трябва да се използва и именно заради това се а, прие многогодишната финансова рамка. А, именно а, с оглед на тази перспектива да се използват тези неосвоени средства, да се използва този елемент на гъвкавост. Важни са и другите а, инструменти за гъвкавост. А, да, малко а, странно звучи да се каже, че а, че плащанията са част от ангажираните средства, но това е напълно логично. А, и беше постигнато споразумение през 2016 година да няма повече от 2 милиарда неплатени ангажирани средства прямо 2013 година. По отношение на споразумението, свързана Европа и Хоризонт 2020 година, един а, милиард а, беше а, спестен, така да се каже, само 5 милиарда са съкратените средства. В бюджетната комисия беше прият доклада, както и за мандата. През юли в пленарна зала ще бъдат гласувани средата на септември е крайният срок за измененията. През октомври ще се гласува резолюцията, в края на октомври гласувана в пленарна зала и през ноември е помирителната комисия. На 27 май беше представен проекто бюджета а що се отнася до вашата комисия, за Косме е, бяха е, е, свити с 4,8% средствата, по хоризонт 2020 година 1,9% е намалението на средствата. За Хоризонт 2020 година бяха намалени, беше намален този процент на свиване на средствата. Един милиард евро е това намаление на съкръщението на средствата. Що се отнася до ангажираните средства, това мога да кажа по отношение на агенциите. Беше постигнато увеличение. Беше постигнат компромис, както и за подготвителната дейност. Там допълнително се получиха съкръщения – така че да се намали въздействието върху Хоризонт 2020. Има и други ограничения, 240 милиона за всички пилотни проекти и подготвителни дейности. 40 милиона за пилотните проекти. Не мога да кажа, че всичко е постигнато, но ще продължим във всяка бюджетна годишна процедура да свиваме това въздействие максимално да свием възможностите за съкръщаване на средствата. Всяка година сготвяме гаранционния фонд и а, е, разчитам на вашата подкрепа, на ангажираността на тази комисия по отношение на линиите, от които не трябва да отстъпваме за тези две е, програми, особено за Хоризонт 2020. Е, всъщност е, издействахме 1 милиард повече за тези програми, но битката не е приключила, защото, както казах, е, комисията многократно забравя и съвета също, също че всяка година се сформира този фонд и се пропускат възможностите за тази гъвкавост 10% може да, могат да бъдат увеличени или намерени средства за подадена програма. Нашата работа ще продължи в тази сфера. Uh, thank you. Thank you very much, colleague. For... Благодаря. Сега искам да попитам, помоля нашия докладчик дали иска да вземе думата. Благодаря на господин председател, благодаря господин Фернандес. Аз съм докладчик е, за нашата комисия, за комисия ИТРИ за бюджета 2016 година. И с удоволствие установявам, че е доста широк консенсуса по приоритетите, които нашата комисия иска да представи за 2016. Искам да ви призова да подкрепите нашето становище. В нашата комисия подчертаваме непрекъснато, че трябва да бъдат запазени тези приоритети, да не бъдат съкръщавани средствата по тях – парламента доста трудни преговори проведе по тези две програми. След като беше лансиран първия проект, се иска да се економисат средства по тези програми, но те са изключително важни за Европейския съюз. Така че не трябва да създаваме впечатлението, че не, Европейския съюз не е надежден партньор. Така че комисията и бюджетната комисия трябва да отстояват интересите на парламента и не трябва да се съкрещават средства по тези програми. така че трябва да се постигне споразумение на тристранната среща. И енергийната ефективност, взаимосвързаността, кръговата економика – е, всичко това се вписва в приоритетите на е, комисията в глава 1А. И имам е, въпрос, съобразени ли са тези приоритети с вашите приоритети, тези, които ще бъдат изложени от бюджетната комисия? Също така имаме въпрос какво, с какво може да, ни, да ви помогне нашата комисия? ще внесем изменения. Внимателно изслушах приоритетите, които вие изложихте. Така че в каква област очаквате изменения, внесени от нашата комисия? Е, our shadow reporters. Благодаря. Сега докладчиците в Сянка. Господин Карич. Благодаря. Нашият докладчик в Сянка не присъства. Няколко думи като повторение. Гласувахме в комисията преди малко някои спорни въпроси, но този въпрос не е спорен. Да, да за Хоризонт 2020 за нас е много важен е, като тема. Един коментар, ако разбрах правилно сега за 2016 година има на 2 милиарда като дефицит е, Всъщност това е нашето притеснение между ангажиментите и това, което плащаме, има голяма разлика и трябва да положим огромни усилия да премахнем тази разлика и парите да се насочат към всички програми, специално програмата Хоризонт 2020. Господа, госпожа Моди, от името на социалистите, добре дошъл в нашата комисия на колегата. Както знаете от преговорите за финансовата рамка, има значителен консенсус за това какъв трябва да бъде бюджетът 2016 година. И беше много приятно да видим как политическите групи в отделни комисии работят за да защитат програмата Хоризонт 2020. И това сътрудничество трябва да продължи, за да гарантираме, че в Хоризонт 2020 подпомагаме финансирането на място, включително и финансирането за финансовите инструменти. В нашия доклад предполагам сте забелязали, е, че е, че това финансиране трябва да бъде е, не само към някои защитени програми, като например Мария Кюри, и очаквам, че подробностите ще бъдат проблемни, особено като стигнем до преговорите за окончателния бюджет. Надявам се, че ще окажете подкрепа за Хоризонт 2020 и особено за разликата, за която говорих. От името на Алде господин Карбендо. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Фернандес за, за присъствието в нашата комисия. Въпросът ми е за проблема с плащанията. Нашата колега попита по този въпрос и вие споменахте за този проблем. Може ли да кажете нещо специално за плановете за плащания, разработени от комисията. Мисля, че комисията като приоритет ни залага сближаването а, и кохезията, а научните изследвания и а, иновациите са, са останали назад. Така ли е? И дали сте убеден, че капацитета за освояване на държавите членки по отношение на кохезията и регионалните фондове е проблем. Докато на плащанията за научните изследвания и иновации са нещо друго. За това комисията би следвало да ги постави като по-висок приоритет. Благодаря. Um, uh, Колеги, има за записана точка, други изказвания. Госпожа Ван Брен, която е докладчик по стратегическите инвестиции. Благодаря. Съвсем накратко нямаше възможност да обсъдим в нашата комисия резултата от преговорите. Първо ще благодаря на колегата Фертантес за отличната работа по време на преговорите. Тази работа беше доста трудна. Имаше мнозинство бюджета, но срещу нас се изправи една стена като мнение за разликите от страна на комисията и комисията. Разбирам защо съветът зае тази позиция, само че ми е трудно разбера, да разбера позицията на комисията. Бях изненадана и разочарована от липсата на ангажименти от страна на съвета и комисията за това, че не са готови да подкрепят научните изследвания. Успяхме все пак да получим това, което беше възможно, 1 милиард повече. Мисля си за бъдещите преговори. Това беше подчертано от нашия гост. Искам да подчертая две неща. Остава въпрос за разбивката на, срок, на средствата в хоризонта 2020. Ние настоявахме за това да няма такава разбивка и нека да използваме бюджета 2016 година в работните групи да кажем съвсем ясно на комисията какви са нашите приоритети. Спомням си, че по време на преговорите комисарката Георгиева каза, че има възможност за промени в разбивката. Следващият момент е бюджета след 2016 година. Не приемам и няма да се съглася с допълнителни съкръщения. Постигнахме съгласие. Моята препоръка е да гласувате в подкрепа на това съгласие. Това означава обаче, че всяка година трябва да се бори много активно, за да насочим парите към хоризонт 2020. 20 20 и това трябва да се направи от всички колеги, които работят по бюджета. И а, трябва да сме солидарни с комисията по бюджета. Госп... Колегата Федере, благодаря, господин председател. Няколко неща като подкрепа към казаното от колегите за приоритетите през следващите години. Виждат се тъмни облаци по отношение на енергийния съюз. Комисията е предприела редица инициативи. Обсъждаме финансирането, а има и желание тези пари да бъдат насочени другаде. Много е добре нашата комисия да подчертае в приоритетите и да кажем, че политическите групи са единодушни. В никакъв случай не бива да отнемаме пари от хоризонт 2020. Това е бъдещето, просперитета и бъдещите работни места. Добре е да запазим акцента върху бъдещето, върху изследванията и иновациите, същевременно да търсим начин да стимулираме економиката сега. Благодаря. Има ли други желаящи да се изказват? Уважаеми колеги, да, имате думата. Е, графиас, е, порвени. Благодаря много. Благодаря за това, че сте е, сред нас и е, да, бихме е, много искали да участва в тази дискусия нашата комисия. Има много въпроси, които трябва да бъдат засегнати. Нашата група е в много отношения против плана Юнкер, как да се стимулират инвестициите е, чрез спекулации в този случай. Ние сме против съкръщенията за програмата Косме. Единствената европейска програма, която облегчава финансирането на средните и малки предприятия, именно тази програма да пострада от съкръщение на средства. Трябва да се продължи е, финансирането на тази солидарна економика – която дава възможност на малките и средни предприятия да извършват реинвестиции и да си сътрудничат с публичния сектор. Това са основни елементи. Удовлетворени сме от средствата заделени за научно-изследователска дейност, но средствата отделени за тези програми, които облегчават именно тези, които имат най-малко средства за инвестиции, тези програми да бъдат лишени от средства. Трябва да се работи именно по посока на стимулиране на кооперациите, изследователската дейност, средните и малки е, предприятия, а не многонационалните компании или фармацевтичните е, лаборатории. Благодаря ви. Благодаря за коментарите, колеги. Сега ще дам думата на нашия гост да отговори и да резюмира някои неща. Е, благодаря. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Да, няма да кажа аз на комисия ИТРЕ какви точно изменения трябва да внесе. Много по-добре от мен знаете какви именно трябва да бъдат тези изменения. Доклада, който ще внеса, включва тези въпроси, които и вие засегнахте. Едно, а да, е, преследва именно тези цели на средните и малки предприятия, целите на заетостта, увеличаване на конкурентоспособността на Европейския съюз. Разбира се, е, че е, ще последвам всички идеи, които върват в тази посока. Е, по Хоризонт 2020. В началото при провеждане на тези преговори трябва да се припомни, че нищо не може да се промени по отношение на финансирането. Един милиард евро, наистина това беше невъзможна цел – и благодаря на колегата Ван Брент за работата и по тази тема. Всъщност това, което успяхме да постигнем е използването на средствата от този глобален марш, нещо, което съвета изобщо не искаше да се допусне. И съветът и дори комисията са склонни да се обсъжда този въпрос. След това, по отношение на целите, 5-2 беше предишн но сега мога да кажа, че а, приоритетите на ИТРЕ се отстояват, те са включени в регламента и ще се използват тези средства и за целите на следователската дейност. В крайна сметка тези линии за фундаменталните изследвания се съхраниха. Не съм убеден, че веднага ще е, можем в тази бюджетна процедура за 2016 година да получим тези 2 милиарда. Едва ли. Но важното е да видим е, в тази е, бюджетна процедура кои насоки твърдо ще се отстояват, защитават. За да се намали това отрицателно въздействие в следващите бюджетни години. А, това е дълъг път и разбира се, а, имам нужда от вашата подкрепа. А, убеден съм, а, ще, ще, ще разполагам с тази подкрепа. Виждам, че има широк консенсус тук, но не аз трябва да казвам. А, е, каква трябва да бъде линията или линиите и е, на размера на средствата, които ще се опитаме да получим. Но целта е, остава една и съща да се сведе до минимум отрицателното въздействие върху Хоризонт 2020 и механизма свързане на Европа. Тези две програми се управляват от комисията и а, самият аз а, смятах, имаше такъв момент, в който смятах, че е невъзможно да постигнем този един милиард, който в крайна сметка постигнахме. По отношение на плащанията няма приоритет, може да има приоритет само за ангажираните средства, а самите плащания са логична последица от ангажираните средства. Едно бе, политиката на сближаване отбелязва по-голямо забавяне и е логично именно там да се разполага с повече средства. за тези, този огромна сума по едно Б. Това са правилата, регламента за многогодишна финансова рамка, където се прилага правилото N плюс 3. Това е правилото, което се прилага. И не трябва това да се отнася към политиката на сближаване. Тази политика допринася и е, има своя принос и към интелигентния растеж и в много страни оперативните програми показват, че средствата се предоставят предимно за заетостта, за изследователската дейност, за предприемачеството. И разбира се, ще продължим нашата битка в тази посока за Хоризонт 2020 и механизма свързане на Европа. И аз знам, че мога да разчитам на вашата подкрепа. За Косме, да, има съкръщаване на средствата, но а, това не е окончателно. Има фолтлоудинг и следващата година се разполага с по-малко средства, но аз също ще защитавам, ще поставя в моите приоритети тази програма. Е, установявам, че моите приоритети, които са записани в е, доклада е, за мандата на тристранната среща, виждам, че това са и ваши приоритети. И виждам, че това е записано и в проекта доклада, който ще бъде гласуван на 23. Thank you very much, colleague Jose Manuel, for your... Благодаря, колеги благодаря за това, че очетахте приоритетите на бюджета 2016. Важно е да знаем на къде се движим, да имаме стратегия за изход от кризата. Благодаря. Благодаря за това, че дойдохте и ви желая всичко хубаво в комисията по бюджет and for great cooperation. Thank you. Uh, dear colleagues, let us go to the... Um, Колеги, а сега преминаваме към последната точка на днешното заседание преди обяд. А именно новия международен договор за климата в Париж. Шон Кели е докладчик. Колегата е тук. Това е добре. Това е споразумение за сътрудничество между Ентре, Интре и ЕНВИ. Имаме такова споразумение за сътрудничество по досията свързани с климата, но има изключителна компетентност на Интре в областта на енергетиката, въглеродните емисии, растежа, заедостта, конкурентоспособността, малките и средни предприятия. И в е, тези области ние споделяме загрижеността си и компетенциите си с ЕНВИ. резолюциите ще стъпят на доклади по собствена инициатива от ЕНБ, а ние ще издадем, ще излезем със становище. Е, времевият график е много много стегнат и трябва всъщност преди да е завършен крилатът на ЕНВИ, да изготвим нашето становище. Имаме сега обаче 45 минути за този дебат и ще помоля нашия докладчик, господин Кели, да представи проекто становището си. Благодаря. Благодаря за обясненията на позицията на ИТРА и ЕНДИ. Вярно е. Позицията, е, е, дискусията е много навременна. Има напредък, но той не е много голям. Въпреки това, има окоръжително развитие, има доверие постигнато в преговорите, а това е важно. Аз подчертавам нуждата от обвързващо споразумение за борба с климатичните проблеми. Освен това, много е важно да намалим повишаването на, въгле... на температурата с 2 градуса Целзий и да видим нещата от положителна гледна точка, какви са предимствата Предимствата са нови работни места, нови, нова, нови умения, нов растеж. Всъщност климатичните промени вървят заедно с економическият растеж. Нека не забравяме и важните последствия, ако не действаме. Нашите партньори по света трябва да разберат сложността на проблематиката. Смятам, че Европа трябва да поеме водеща роля и да поведе други страни след себе си. Трябва да има ясни ангажименти към нашите конкуренти. Не бива да се озоваваме в позицията такава, че ние да тръгнем и никой да не ни последства. Другите страни трябва да знаят, че Европейският съюз поема с удоволствие водеща роля, както често се случва, но че не е единствения актьор по този така важен въпрос. И тук искам да говоря за изтичането на въглеродни емисии. Има разпоредби за изтичането. Искаме да предотвратим възможността други страни да не поемат ангажименти – Искаме да защитим някои от секторите си и заедостта в Европа. Устойчивото развитие в Европа не бива да е за, за, застрашено от неустойчиво развитие в други части на света. Това е риск, особено за селско-стопанският сектор. Може да е контрпродуктивно за промените в климата, когато увеличаващото се население изисква повече храна, заедно с повече ефективност и ефикасност при производството. Изнасянето на въглеродни емисии може да бъде преодоляно, ако имаме една успешна стратегия за това. Европейската система за търговия с емисии има потенциал за намаляване на емисиите. Нашата система изтича през, до края, в края на следващата година, но следващата система трябва да действа още по-добре. Трябва да имаме един глобален пазар за емисии, което бе приоритет и за германския канцлер Ангела Меркел. Намаляването на емисии може да повиши нашата конкурентоспособност. Това означава енергетиката да стане по-конкурентоспособна и по-ефективна. За тази цел трябва да имаме добра функционираща енергийна система в Европейския съюз. Има инициативи за намаляване на субсидиите в енергийния сектор. Енергийно, енергийното спестяване е много важно тук. Не бива да се нарушава конкурентоспособността и да се загърбват иновациите. Тези две неща ни трябват, ако искаме да, да увеличим дяла на възобновяемите енергийни източници в нашия енергиен микс. Трябват ни чисти технологии, трябва този важен елемент да е основният в борбата срещу климатичните промени. Иновацията и технологията са други ключови стълба, стълбове тук. Само така може да постигнем основните си цели. Глобален ангажимент за, за, към зелената економика, това ще е един положителен сигнал. Европейският съюз води в много чисти технологии, председателят Юнкер изрази своята амбиция Европейския съюз да е номер едно по отношение на чистите технологии. Освен това, трябва да знаем, че европейският бизнес трябва да бъде защитен по отношение на трансфера на технологии. Важно е да има трансфер на технологии, особено към развиващите се страни, но трябва да сме наясно, че иновативните индустрии трябва да са защитени, Авторското право трябва да е защитено. Приветствам важната роля на биоенергийния сектор. Това включва важната роля на горите при намаляването на емисиите. Устойчивата енергия означава устойчиво управление на горите, устойчиво производство на биомаса, устойчиво съхранение на въглеродни емисии. Виждам, виждаме тук, че селскостопанският сектор играе много важна роля в доклада на господин Панайо. Освен това, да погледнем и към другите страни на споразумението Штатите и Китай. Тяхната роля е окоръжаваща. Но Европейският съюз трябва да осигури положителните сигнали да станат истински ангажименти през декември. Европейският съюз трябва да бъде силен трябва да даде пример, който да бъде последван от нашите партньори. Целта е да се намалят с 40% е нивото на емисии до 2020 година. Това е цел, която ще трябва да ни накара да преосмислим досегашните ни цели. Докладчикът се застъпва именно, почти приключвам, господин председател, за мен е много важно да преследваме нашите амбициозни цели в Европейския съюз. Надявам, над, надявам се да постигнем споразумение в Париж. Благодаря, госпожа Тарлинг, от името на социалистите и демократите. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика Шан. Наистина, това е, е този, това становище е много добра изходна точка за по-нататъчна конструктивна работа. Какво ни хареса? Много ни хареса е, това призова, призива Европейския съюз да поеме водеща роля, да се постигне обвързващо споразумение с партньорите, въпреки че не се споменава изрично целта за намаляване с 2 градуса температурата. Това е също важно. Намаляването на субсидиите в името на устойчивата економика е много важно и ролята на биосектора. Това са все много положителни елементи, но има някои елементи, които бихме искали още да се включат най-напред. Смятаме, че трябва да има една положителна перспектива и препратка към преходния период, а именно, че климатичните промени вървят заедно с растежа и заетостта. Това означава, че на глобално равнище трябва да има съответни инициативи, свързани с намаление на, намаление на парниковите газове. Намаляването на субсидиите, както казах, е, това е нещо добре, но включването на формулирането на економически вредни субсидии е, за нас остава неясно какво всъщност иска да каже докладчика тук. Трябва ни повече уточнение. Сигурно е важно за вашите избиратели да се спомене селското стопанство, но тук е важно да се вземе целият индустриален, целият индустриален контекст. Технологичният трансфер. Смятаме, че трябва да кажем къде се намираме сега в момента и трябва да се каже, че ние подкрепяме инвестициите в трансфера на технологии и че сме готови да споделяме нашите научни резултати. Е, нещо, което ни липсва, това е енергийната ефективност. Ако погледнем последните доклади от Междуправителствения комитет за изменение на климата, ще видим, че енергийната ефективност е ключова дума на международно равнище. Енергийната ефективност налага промяна на мисленето и е много важна за намаляването на парниковите газове, така че тя трябва да се спомене в доклада. Освен това, бихме искали да се спомене и биоенергетиката, когато се е, когато имаме въглеродните емисии и биомасата, когато се комбинира тези влияния, получава се едно много отрицателно влияние. Сега за другите наши, за другите страни, тук би трябвало да сме много дипломатични и да ги поощрим да поемат ангажиментите, които ни трябват. Трябва да насочим усилията си към развиващите се страни, да се ориентират именно към една ниско въглеродна економика. И накрая, за да постигнем тези цели, смятам, че трябва да имаме ангажименти за средствата. Ние предлагаме една граница от 0,8% от ПВП на страна. Ако искаме наистина да постигнем резултати, трябва да се обвържем именно с такива цели. Благодаря. Благодаря, господин Федерле, от името на Алде. Благодаря, Това беше един много добър проект от доклад. Аз също а, мога да кажа, че повечето от нашите предложения бяха включени в доклада, но имам няколко коментара. Изнасянето на емисиите. Това бе вече засегнато, но смятам, че трябва да намерим формулировка, така че да споменем прегледа, който ще бъде представен за отканете вероятно през юли, да използваме критериите, които са заложени, които ще бъдат заложени в този доклад. Критериите, реперите за индустриите за индустриалните сектори. Тоест, да намерим формулировка за укрепване на системата за критерии за репери. Вследствие на рецесията, разпределен, разпределянето на квоти бе намаля, но сега тенденцията се обръща и в момента Имаме голяма разлика между използването на квотите и свободното разпределение. Трябва обаче да осигурим квотите, свободните квоти да отидат при предприятията, които се справят най-добре. Подкрепяме и намаляването на субсидиите. Въпросът е, че когато говорим за вредни за економиката субсидии, тогава е, ясно е, че се възбужда един дебат какво означава това, какво означава този термин. Би трябвало да се съсредоточим, може би, върху субсидии вредни за околната среда, не за економиката. Всъщност, би трябвало и да направим уточнението, ако на глобално равнище не се намалят субсидиите, в Европа това също не би трябвало да се случва. Защото няма така да постигнем целите си. Това е сега за момента. Аз ще се опитам да бъда конструктивен и в бъдеще. Разбирам, че има по принципно споразумение между политическите групи. Важно е да сме нагласени за компромиси. Much and colleague Jadot on behalf of Green. Благодаря. Зелените, господин Шато. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Колегите ми, социалисти и либерали, вече изказаха някои от коментарите, които имам и аз. Разбира се, че трябва да се борим с изтичането на въглерод и Европа трябва да защитава предприятията, които са застрашени, ако полагат усилия от климатичен дъмпинг. Опитът е, от миналите години показва, е, че е, тези предприятия, които са най-силно застрашени от външна конкуренция, са тези, които всъщност най-много са се възползвали от Европейската система за търговия с емисии. И стотици милиони евро, понякога милиард, са се стичали е в тяхната каса. И това, в крайна сметка, е богатство, а не а, някакви принудителни а, мерки. Така че трябва да се има предвид и как точно се защитава тези а, предприятия. В доклада се забелязва също така следното, че е добре да се постигне споразумение по климата, но силно европейско лидерство, енергийния преход трябва да показва, че и другите предприемат подобни действия. А сега, четейки докладите на Международната агенция за енергетика и възобновяеми енергийни източници се показва, става ясно как инвестирането в тази сфера много от енергийните източници са достигнали до паритета, постигнати от конвенциалните енергийни източници и като добавим и последния доклад на Международния валутен фонд и виждаме как 10 милиона евро всяка минута се субсидират изкопаемите енергийни източници. Става ясно колко важно е днес за заетостта и за цялата територия на Европейския съюз да се върви към този преход енергиен. И няма да се постигне международно споразумение в тази сфера, ако Европа не поеме лидерската роля. Ясно е, че нито САЩ, нито някой друг ще играе такава роля Важно е Европа да поеме тази водеща роля и за прехода към тази нова енергетика. И достатъчно е, е, е да видим докладите на Конвенцията за морето, е, за да е, видим каква е посоката на това динамично развитие. А именно ние, Европейския парламент, трябва да отразяваме тази динамика, това развитие, а не тези, които забавят е, енергийния преход. Трябва да е, бъдем на страната на е, обществото, а не на някои фирми, застрашени които е заплаха новите енергийни източници. И смятам, че доклада трябва да прояви малко по-голям ентусиазъм именно в тази посока, не да казва, ако руснаците не са президентили Австра... Австралия или Китай или САЩ, това не е правилният път. Благодаря ви. And господин Ферейра от името на ГОЕ. Благодаря, господин председател. да, имам коментари по проекта за текст и по това, което казаха някои от колегите. Но няма да направя това, защото смятам, че днес не е, е момента да се проведе подобна дискусия. Е, До преди няколко е, минути имаше 6 езикови версии на този текст. По-малко от половината от официалните езици, на които трябва да се преведе този текст, тази резолюция. И това не, е, не се случва за първи път. Като докладчик по синята економика по тази тема също беше същото. Не разполагахме с всички езикови версии. Така че всички ние трябва добре да обмислим тази ситуация. Това не е, е изключителен случай, а напротив, ситуация, която се превръща в правило. И не трябва да отстъпваме от този принцип – принципа на езиковото разнообразие. Това е основен принцип, изключително важен за правилното функциониране на институцията Европейски парламент. Така че аз нямам намерение да отстъпвам от този принцип, отказвам да се включа в дискусията по тази тема, но все пак ще се изкажа Именно за да лансирам такъв апел към всички колеги, да се обсъди този въпрос за тези съкръщения, които се правят в парламента по отношение на устния и писмения превод. Да, трябва да се обмислят подобни економии, но те да не пречат на нашата работа и да се спазва принципа на езиковото многообразие. Отправям такъв апел и отново подчертавам, че съжалявам за тази ситуация и да, разбира се, че а, има и други подобни случаи, когато се налага а, бърз писмен превод, но парламента трябва да намери решение на този въпрос. Благодаря ви. Рик, you are absolutely right. Благодаря, колега. Съвсем сте прав, че многоозичието е много важен принцип и е част от е, общия дух е, в Европейския съюз. 28 е, държави и 24 официални езика. Имаме и съответен правилник за тези случаи за процедурата за гласуване има нужда от преводи на всички езици. Това е елемент в правилника. Извинявам се за създадените неудобства. Добре, все пак, че ни припомнихте за проблема. Може би има нужда да се промени и правилника. В момента обаче правилника е съвсем ясен. При гласуване на всички езикови варианти трябва да са на лице. Да, много е по-добре да се разполага с превод на всички езици и в този смисъл сте прав. Благодаря за коментара и бележките. Но не забравяйте, че трябва да спазваме и правилника. И не винаги е възможно да се подготвят преводи за всички дискусии. Ще се опитаме да подобрим процедурата и да разполагаме с текст на, на всички езици. В крайна сметка при гласуването ще се стигне до такъв изход. Благодаря за коментара. Мирим Дали. Госпожа Пирим Дали. Други изказвания. Благодаря, господин господин председател, че ме сложихте в тази категория. Искам първо да благодаря на докладчика. Прочетох внимателно становището му и това според мен е много добра база да продължим работата по-нататък. Като естествено потърсим връзката между мерките срещу промяната в климата и конкурентоспособността на нашата економика. Според мен в целта в Париж трябва да бъде всички големи економики да възприемат задължителни намаления на въглеродните емисии. Системата трябва да гарантира, че всички държави изпълняват своите ангажименти. Да, има нужда да се даде подкрепа там, където е необходимо. Ефективната цена на въглерода е изключително важна за борбата срещу промяната в климата. Едно предложение за пазар на въглерода е добра стъпка напред. Но така едва ли можем да подобрим европейската система за търговия с е, емисии. Целта е да се намалят е, емисиите като цяло и да се създаде равнопоставеност е, между економическите сектори. И нещо друго, което бих искал да присъства в становището е връзката между промяната в климата и моретата, синята економика и транспорта. В тази хипотеза е добре да преместим акцента към международната политика – ако искаме и економиката ни да е конкурентоспособна и да има намаление на въглеродните емисии. Благодаря. Да, господин Тамбурано. Благодаря. Радваме се, че да, да, има такива изкривявания в частта на природни изкопаеми. Добре е да се запознаем с доклада, в който са посочени отрицателните ефекти от изкопаемите горива. От научна гледна точка става дума за много сериозен проблем – Занимаваме се с а, въпроси, които са в сферата на Комисията по екология. Много е важно да а, знаем, че има а, консенсус на международната общност а, зад данните, които се използват а, за затоплянето на климата противен случай можем да се сблъскаме с трудности във връзка с а, на економическите ефекти. Съгласен съм с абзаца 7 в доклада на господин Кери за ползите за европейската економика. За сега обаче това стои под условие и тези неща ще бъдат на лице единствено след като се постигне споразумението. Не бива да забравяме, че трябва да се включат и местните общности, за да може споразумението да е устойчиво. Нашият парламент прие една комплексна резолюция и там бяхме посочили, че 2% от БВП трябва да бъде насочен, насочени към тази цел. Да не забравяме, че предишния век насочихме много средства за целите на войната. Благодаря. Госпожа Кофлен Ван Брамп. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка в моето изказване. Една от основните ни мисии е да убедим общественото мнение. И тази седмица папата и това не е нито за първи, нито за последен а, път. А, аз не съм католичка, но папата, мога да кажа, наистина е доста особен. А, и тази седмица а, беше а, издадена на енциклика за климата. А вътре се третирани въпроси, свързани с економиката, обществото, аз лично вярвам в технологичните решения, но хората трябва да бъдат убедени в това. И папата може да постигне това. Ако погледнем САЩ, където консерваторите отхвърлят тези проблеми за климата, или пък Г7, където ръководителите казват, че трябва да бъдем под, да приемем мерки под двата на градуса. А по отношение на ангажиментите, Ако постигнем сегашните цели, ще се постигне 3,5% е, е, е, или дори до 4 градуса в някои от районите. Така че целите трябва да бъдат преформулирани, да се определи добър метод на работа и да играем водеща роля. Така че аз подкрепям докладчика и а, се надявам, че ще бъде постигнато а, споразумение и а, бих искала а, гласът на Итре ясно да се чуе. Благодаря. Виждаме колко важни неща а, са, колко важни са климатичните въпроси, даже папата се занимава с тях може би малко неочаквано, но те са наистина важни. Колегата Кареш. Благодаря. Искам да благодаря на колегата Кели за много балансирания текст. Предложенията са много балансирани. Би било хубаво Европа би било хубаво да се знае, че всъщност е, Европа отговаря за 11% от емисиите, но ние може да контролираме само този процент. Дори да намалим емисиите си на нула, ние няма да, спас, да спасим планетата. Ето защо най-важното е да убедим партньората си, Штатите и Китай, Индия, да прегърнат идеите, които в, са така популярни в Европа. Аз говорих с колега наскоро и говорихме около 35-40 минути. Е, колегата беше един колега от ляво ориентиран колега ни прекъсна и каза, чакайте сега, аз не разбирам нещо. Защо по дяволите така се изрази? Е, той, е, как по дяволите ще обясните на хората, че увеличаването на енергийните цени е нещо хубаво? И ние казахме, никой не твърди това, но ние трябва да намалим енергийните емисии. В Штатите това почти е немислимо, защото там всичко се върти около цени и конкурентоспособност. Тук обаче тези, е, тези елементи не присъстват в нашия дебат. Е, това е важно. Ние може да унищожим индустрията си, но няма да спестим, няма да спасим планетата. Трябва да убедим партньорите си да променят поведението си целите, целите на парламента Целите са, че трябва да имаме един, едно общо споразумение и въпросът е какво да правим, ако не постигнем общо споразумение. Може ли въпреки това да поемем водещата роля и какво ще означава това? Аз идвам от Латвия, и нашата страна е много зелена. Една трета от енергийния ни микс е, е са възобновяеми енергийни източници. И явно е, нямаме много индустрия. Е, поради 50 години съветска окупация нямаме много индустрия. Дали е хубаво да човек да, за една страна да е зелена и да е бедна, не зная но аз разбирам, че съм мълцинство с това мнение. Какво обаче е моето становище? Какво искам да кажа? Не бих го казал извън парламента, но тук искам да кажа. Не поставям под въпрос целите. Идеята, че трябва да намалим емисиите си, това е, това е така. Това, което обаче искам да поставя на обсъждане е, че да ви напомня, че светът не се състои само от политици, а и от бизнесмени, от други страни, които са много, много конкурентно ориентирани. За това трябва да мислим. Аз не, не поставям под въпрос целите или научните заключения. Въпросът е обаче как да накараме другите економии да следват нашите цели и нашата линия на поведение. Имате синя карта от господин Жадо. Нямаме сини карти, господин Жадо, но все едно, че има. The green card, but uh, still, uh, no, just, uh, uh not... uh, към колегата Каринс имам коментар. Днес, не само в Париж, се осъществява този енергиен преход. Има толкова доклади, които се издават, економически анализи за цената на всеки източник, всички нови енергийни източници, наистина разхода за производството им е, разходите за производство се равняват на изкупаем, тези на изкупаемите източници. И а, това е економическата реалност в случая. И четейки всички тези доклади и проучвания, всеки милион инвестиран в различни източници, 1,5 работни места в изкопаемите в 1,5 в атомната енергетика. Наистина, това трябва да проявим разум. Втори въпрос. Искам да кажа едно нещо на господин Кели. Авторското право. Не бива да подклаждаме разногласията по този въпрос в парламента, но въпреки това европейската индустрия трябва да е защитена. И трябва да имаме едно становище, когато отидем в Париж. В Швеция имаме много високи, високо облагане въглеродно облагане. Но в много други страни цените на енергията падат и това е всъщност функционирането на пазара. Трябва ни именно един добре функциониращ пазар. Ако не се придвижим напред в момента, ще подкопаем европейската позиция за постигане на глобално споразумение. Какво ще стане, ако не, не успеем да постигнем глобална позиция? Ако не постигнем споразумение? тогава ще покажем, че просто не сме успели да защитим аргументите си. Господин докладчик, отговор, да, цените и пазарите са страшно важни. Това беше отговорът. Благодаря. Уважаеми главен преговарящ, за <clears throat> по климатичните въпроси господин Меткер има думата. Благодаря. Благодаря, че давате думата на комисията. Дискусията до момента показа, че ние подкрепиме напълно становището на ИТРЕ. Конкурентоспособността на индустрията е важна. Ние сме загрижени за намиране на решение на изнасяне на въглеродни емисии, особено, що се отнася до големите економии, да ги привлечем трябва към нас, така че те да станат страна по споразумението в Париж. Дори и да се вземе решение в Париж, ратификацията на това споразумение ще отнеме време, което означава, че всички от преговарящите трябва да се върнат в страните си и да помолят за ратификация. Така че Париж не е крайната спирка. Парламентът и след тази конференция ще има възможност да обсъжда тази тема и последствията за бизнеса. Истина е, че ще има нужда от технологически иновации и това е именно за което се застъпва председателят Юнкер. Иновациите през бъдещите десетилетия според него ще осигурят разсеж и заетост. Затова Европа трябва да бъде начало на индустриализираните нации. Трябва да подкрепим развиващите се страни. Това е така. Защото не всяка развиваща се страна има нужда, може би, от подкрепа, но може ние да предложим техническа подкрепа, е, базирана на нашия опит. Например, на Китай – това е важен елемент от нашата политика по климата и енергетиката. Така че ние не се движим тук само в контекста на Париж, движим се и в контекста на двустранните отношения с, партньори, с партньорите си. По отношение на Штатите и Китай бяхме успешни в преговорите. Мина известно време, докато привлечем тези страни към нашата позиция, но това мисля също е отразено в текста. И двете страни сега показват воля за постигане на компромис и споразумение в Париж тази година. Мисля, че с това мога да приключа изказването си. Благодаря. Благодаря за вашето присъствие. Благодаря да обогати нашата дискусия. Джон Кейли, нашия докладчик. Искате ли думата още веднъж? Още една минута? Или повече? Съвсем накратко, искам да благодаря на колегите, на коментарите от, и от комисията. По принцип смятам, че това е добър доклад. По много неща може да се съгласим с него по отношение на критериите, на реперите, економическите е, субсидии, енергийната ефективност. Това са все ключови неща, както и иновациите. Е, иновациите трябва да станат по-атрактивни в бъдеще. В, моята, в моя избирателен район, аз бях преди две седмици там, там има е, много интересни изследвания по отношение на приливите и отливите, по отношение на, вят... на използването на вятърната енергия. Как да нахраним обаче света? Това е едното, единия въпрос, на който трябва да дадем отговор. И другия отговор, който се очаква и как да спасим корите. Това споразумение е много важно, но как ще се държим? Независимо какво се случва тук, ние трябва да поддържаме нашите цели. Това е най-важното. Трябва да покажем, ние сме съгласни да се обвържем с тези цели ако не успеем да ги постигнем, ще трябва да преосмислим цялото си поведение. Има различни режими, има автократични режими, те са заинтересовани само от това да останат на власт. Но ако не постигнем глобално споразумение, няма да може да спасим света. Това е. И така, благодаря на колегите. Аз си отбелязах техните коментари. Благодаря. Благодаря. Изменения на проектостановището могат да се поздават до 30 юни, 12 часа на обяд. Тоест имаме две седмици. Повече или по-малко. След това ще продължим с гласуване в ИТРЕ в началото на септември. Значи краят на юни, краен срок за измененията. Ще се видим отново в 3 часа. Благодаря. Thank you.